Guten Morgen. Добро утро, уважаеми колеги. Добро утро, е, уважаеми гости. Да, събрали сме се днес, за да обсъдим как по-добре е, средствата за ОСП могат да се разходват по-добре, по-ефективно. да но чуем хубави, нови, интересни аргументи. Но преди това, мисля, че трябва да разберем какво се е случило вчера вечерта. Вчера бяхме изненадани от медиите. Медиите се опитаха да осветлят тематиката, да получат новина. Аз нямам текст пред себе си, виждам, че имаме трима докладчици а може би Ане Енсен. Не, е, няма, тя няма да дойде, но имаме днеска трима докладчици, които могат евентуално да ни кажат нещо, нещо за актуалната ситуация. Кой иска да започне? Ja, Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, въпреки големите усилия месеци наред на екипа, който преговаря с ирландското председателство, и въпреки нашите усилия не получихме резултат, не постигнахме резултат. Какво се случи? След много, споразу... След много преговори ние решихме, че няма смисъл при настоящото положение да продължаваме преговорите. Това е голяма разлика. И ако комисията и председателството се държат така, сякаш има споразумение и сме достигнали края на преговорите, то това е лъжа. Лъжа пред обществеността. Като преговарящ хип, след много усилия на колегите, при преосмисленето, при прегледа, при гъвкавостта, по тези теми нямаше достатъчно движение. Веднага искам да кажа, че ние разбираме, че ирландското председателство вероятно е продължило и надвишило, прескочило мандата за преговори, получен от съвета – и ние на фона на тази ситуация, като преговарящ екип, казахме, ние не смятаме, че трябва да продължаваме преговорите. Предлагаме да, представя, да се представят настоящите текстове на парламента и независимо на какво ниво трябва да се вземе решение как да се процедира по-нататък. Но ние като преговарящ екип, като цяло, не смятаме, че сме в състояние да застанем зад резултата, зад нещата, които бяха решени вчера. Ирландското председателство пое задачата да представи ситуацията в съвета по общи въпроси вторник следващата седмица. Ако има становище от страна на преговарящия екип ако обаче пакетът бъде одобрен. Знаем обаче, че имаме много отворени въпроси и едно одобрение включва и решаването на тези отворени въпроси. Ивайло. Може би може да допренесе допълнителни нюанси в моята оценка, да осветли някои подробности. Но аз написах един текст, който изпратих на председателя на, пред... на парламента и на моя шеф. Текстът е Вчера не успяхме да постигнем споразумение по МФР с Ирландското председателство. Представянето на Ирландското председателство по повод на преговорите, че е постигнат добър резултат, е манипулация. Това означава, че преговорите не могат да бъдат продължени екипът на парламента не може да застане зад резултата от вчера и не може да стъпи на тези резултати за работата си през следващите си 7 години. Мандатът на ирландското председателство, даден от съвета, бе превишен. Въпреки това, смятам, че резултатът не е задоволителен за един отчетен период от 7 години особено като имаме предвид, че предстои избор на нов парламент. Ирландското председателство каза, че ще представи е, тези текстове на съвета на 25 юни, само ако текстовете бъдат одобрени от парламента и съответно от политическите групи. Евентуално гласуване в парламента на тези текстове, аз не бих предотвратил едно такова гласуване, за това реших да се откажа от по-нататъчно докладване по МФР. Моля ви, приемете моя отказ. Благодаря ви за опита, който можах да натрупам в рамките на тази работа и благодаря за многократната подкрепа от ваша страна. Ще се радвам да поема повече задачи, други задачи в рамките на една нова Европа. Консолидирането на Европейския съюз и борбата на, за Европа на гражданите за повече демокрация, за повече права на гражданите. Това ще са ключовите въпроси, върху които искам да работя. Благодаря за вашата подкрепа. Уважаеми Раймер, ти знаеш, че не бихме искали ти да се откажеш от своята работа, но ние разбираме, че нямаш добра основа за по-нататъчна работа. Въпреки това се надяваме, е, че ще продължиш работата си по МФР поне в твоята политическа група. Ще се опиташ да убедиш много хора в твоята концепция за Европа. Това се надяваме. Те ние наистина трябва да бъдем депутати, а не някаква маша на съвета. Ивайло, имате думата. Thank you very much, Юта. Благодаря, Юта. Аз искам от все сърце да подкрепя е, всичко, всяка дума е, от изказаното от Траймър току-що. Аз мисля, че вчерашната среща с съвета, е, след като не постигнахме много повече и след като бяхме абсолютно ясни и евентуалния компромисър е, беше напълно ясен за съвета. Мисля, че съвета отказа да мръдне на запетайка. Аз мисля, че това е, е просто едно пренебрежение към парламента. И комуникето за печата, което беше публикувано от е, съвета и комисията, беше подвеждащо. Нямаше съгласие и съвсем ясно беше казано, че възможностите за преговори с ирландското председателство са изчерпани, защото вече няма смисъл. Ирландското председателство не даде никакъв допълнителен резултат по многогодишната финансова рамка. Нямаше съгласие от страна на парламента. Това беше повече от ясно. Е, така че всичките е, игри с думи за главен преговарящ и така нататък, това не е съгласието на парламента. Искам да ви кажа от името на социалистите социалистическата група, аз искам да ви кажа, че аз не съм готов е, да дам съгласие по пакета, който беше предложен вчера. Е, ние ще обсъдим въпроса в нашата група. Парламента ще вземе становище по целия пакет. Аз имам моето лично мнение и ще го заявя ясно на моите колеги но ние трябваше е, да е, твърдим ясно, че вчера не се постигна споразумение и ирландското председателство е, не беше способно да изведе нещата до споразумение вчера. Това е факт. Това е житейски факт. Дали ние ще имаме становище, не съм сигурен. Е, председателството иска парламента да потвърди или да не потвърди е, подкрепата си за е, съвета по общи въпроси в четвъртък. Аз мисля, че специално ние като група трябва да изчакаме. Мисля, че не знам дали ще се водят консултации. Страхувам се, че това няма да се случи през уикенда. Неколкократно ние е, настоявахме ирландското председателство да ускори преговорите. Парламента пръв предложи своя текст. Ние настоявахме за много повече срещи. Ние всички настоявахме за подготвителни срещи, е, за да е, може по-често да се провеждат трилози и така нататък. Невъзможно е парламента за един уикенд да реши дали да подкрепи позиция, която е много далеч от настоящата позиция на парламента. Ние трябва да сме ясни. Това, което в момента е на масата, е, е далеч отвъд е, правомощията, е, които парламента предостави на е, преговарящите в последната си резолюция. Ние трябва да обсъдим въпроса и вероятно следващата седмица ще вземем решение. Съжалявам, дълбоко съжалявам и съжалявам, че Хаймер не е тук, но аз дълбоко съжалявам, че той вече няма да участва в екипа за преговори. Бих искал да ви кажа, че това е колега, с който, макар и да сме от различни политически групи, имаме чудесно сътрудничество както и с е, останалите колеги от е, преговарящия екип. Това е една от причините, поради които до сега парламента имаше единна позиция. Е, действително ще ни липсва неговата способност, неговите познания и неговата ясна позиция през следващите преговори. Съмнявам се, че все още има възможност за преговори с ирландското председателство. Ако не се постигне съгласие, ще очакваме председателството на Литва, за да поеме нещата. Е, това мога да ви кажа в заключение от вчера. Е, впрочем, все още нямаме текста. Председателството вчера съобщи, че сме се съгласили по нещо, което ние не сме виждали. Е, обещаха до 12 часа да ни изпратят текста днес. Нямаме официален текст. Ще правим анализ и ще обсъждаме въпроса политически. Благодаря. Ähm, Благодаря, Ивайло. Благодаря, Ивайло. Ясно е, че преговарящите ще се опитат пред обществеността да създадат натиск върху парламента, за да могат да наложат своята воля. При мен се обадиха журналисти и питаха как да разбираме ситуацията. Това са нещата, които се случват, ясно е. Но нещата са трудни. Трудно е да обясним на обществото неща, които засягат бюджета. Може само да се надяваме за едно добро решение. А сега думата има Жан Люк. Това е нашия трети докладчик. И след това колегите могат да зададат въпроси. Много, се, съж... много съжалявам е, за всички тези хора. Извинявам се на всички гости, които дойдоха да слушат, е, да чуят изслушването, но трябва, това са много важни неща. Благодаря. Аз мога да потвърдя това, което казаха моите колеги. Не можахме да постигнем съгласие. Така е. Това ясно се видя. Плък пакетът може или да се приеме, или да се отхвърли. Много съжалявам, че Раймър няма да работи повече с нас. Ние чудесно работихме с него като екип. И би било чудесно, ако екипът продължи да съществува в този състав и по-нататък. През следващите дни в парламента ще трябва да направим оценка дали да кажем да на този текст. И ако не, трябва да разберем, да преценим какви ще са следващите стъпки. Изключително трудно е да се преговаря с едно председателство, което зависи от единството на съвета. В съвета. Благодаря, казва председателката. Това е така. Председателството зависи от единогласието в съвета. За това обаче всички държави членки имат задължението в крайна сметка да обсъдят въпроси, да обсъдят разумно въпроса, а не да се играят на, а, на игра на власт с, с парламента. Сега, от една страна на програмата по програма е, трябваше да обсъждаме ОСП. От друга страна обаче бих искала да дам думата на колегите от е, политическата група, от е, комисията да се изкажат. Би било хубаво. Салвадор има думата. Я voy a ser muy corto, presidenta, porque no considero <clears throat> que sea el momento para eh, que los... Съвсем накратко, госпожо председател, не смятам, че най-подходящия момент координаторите да се произнасят. Всъщност е, екипа за преговорите вече загуби един от своите членове и е, председателят на бюджетната комисия не присъства. Следователно не може да направим някакъв задълбочен анализ. Знаем, че в понеделник председателите на групите ще се съберат и ще имаме по-ясна позиция тогава. тъй като ясен, ясен отсъства, но той ми каза, че с нощи не се е постигнало споразумение и от името на либералите също не е дадено съгласие за това, което е на масата. Ние трябва обаче да обсъдим въпроса в групата на либералите. Е, бях дълбоко изнадани и от комуникето за печата от е, комисията, е, че имало съгласие. Има и ясно противоречие за това, като ние чухме по-рано. И интересно може би да чуем какво ще каже и комисията комисията, ако е тук, е, да видим е, какво ги е накарало да не публикува такава декларация. Либералите ще обсъдят въпроса в понеделник, какво ще бъде нашето поведение и последиците ще бъдат дали, е, ако кажем не, и другата седмица ще решим и ще бъде по-ясно. Танка Хелга. Благодаря. Хелга има думата. Благодаря, Йота. Най-напред искам да кажа, важно е, <clears throat> че Раймър използва думата манипулация. Това беше наистина манипулация на обществеността. Ние не постигнахме споразумение. Това, което чух, бяха само слухове от страна на Ламасур, че има склонност да се приеме споразумението. Това е важно. Значи нямаше споразумение, нямаме текста, трябва да го получим спешно, бързо, за да разберем какво се случва. Но това, което разбрах от Раймер Бърге, е, разбрах всъщност, че колко слаб е резултатът. Е, председателството и някои държави и членки просто искат да ни се наложат. Ние не може да се съгласим ако няма движение от страна на държавите членки. А, ние трябва да сме твърди, това е нашата линия. Не зная сега точните цифри. Раймер беше част от преговарящия екип и смятам, че той е прав, че това, което се предлага, не е достатъчно. Аз мога да предложа на моята политическа група да каже не когато става дума за споразумението по Мехаре? Ще видим какъв е графикът за следващата седмица за обсъжданията, но смятам, че дори когато обсъждаме последствията, би трябвало да останем на нашата позиция. Важно е парламента да покаже своята решимост, важно е да да постигнем това, което сме решили. Ние имаме добри аргументи за това. Сега преминавам на немски. Искам и нещо лично да кажа е, по отношение на решението на Раймер Пъге. Винаги много съм го ценила, въпреки че сме се различавали в политическите си становища. Но така е, когато човек работи заедно с различни хора, но неговата личност, неговите знания за нас в комисията бяха от изключително значение. Той даваше много голям принос. А, от политическа гледна точка аз съжалявам, че той се отказва от работата си, особено след борбата, която води и особено след резултатите, които са на лице т.е. след е, държанието на съвета. Е, потресаващо потрясаващо е, когато човек чуе подобни аргументи от страна на съвета. Тук става дума за диктат и мисля, че такова поведение между политическите институции на Съюза е неприемливо. Много тъжен символ е, че колега трябва да, че е, колега трябва да действа по този начин. Председателката, благодаря. Няма колеги, които искат повече да се изкажат. А, сега трябва да напуснем темата и да се обърнем към темата на изслушването. И така приветствам сърдечно колегите, които са дошли за изслушването. Искам обаче най-напред да се обърна към нашата кол... бивша колежка Катрин Декан. Е, ти работиш много тясно с Момагри и с Шарл Жак Калс, е, учредителя и изпълнителния заместник директор на МОМАКри. Добре дошли! Надявам се да може да ни разкажете интересни неща от вашия опит. И приветствам сърдечно Бастиан Жилбер, който е съветник от Момакри. Мамакри се занимава с много неща, застъпва се за високи ценности, т.е. занимава се не само с селското стопанство, но не само това, той включва здравословните аспекти, аспектите на развойната политика, стратегическите, а също така и отбранителните аспекти на политиката. Всичко това е свързано с общата сълскостопанска политика. Жакал ще бъде първият оратор, така ли? Добре, значи редът е такъв, че най-напред ще говори нашият докладчик Жан Кортини, а след това ще говорят другите колеги. Жан Луи. Благодаря, госпожо председател. За мен е голямо удоволствие ще мога да се възползвам да говоря по време на тази публично, това, публично изслушване за подобряването на ефикасността на бюджета на общата селско ступенска политика. Най-напред искам да припомня значението на тази политика, която мисля, че в момента е на кръстопът. Ние сме изправени пред предизвикателството, свързано с кредит, развитието на третите страни, природните ресурси, териториални предизвикателства, а също така изискването да се запази приемствеността на един основен сектор за жизнеността на нашите селско-стопански политики. От бюджетна гледна точка е, е, е, селско-стопанската политика е най-голямия консуматор, това го разбрахме. Въпросът за финансиране си остава проблематичен между различни държави членки, също така и между европейските институции тази политика непрекъснато се променя съобразно промените в световната економика и общество тази политика е необходима, за да, ако искат, може бъдещите поколения да могат да практикуват земеделското стопанство. И в този контекст, понеже четох доклада, се счита, че един нов бюджетен подход е необходим и се предлага да се разшири бюджета, за да има повече по-голяма ефикасност. Тъй като Мама Гри помисли също и за някои по-модерни инструменти, да се използват европейските, също и тези, които се използват и в други страни. И резултат от проучването е доста изненадващ. Сега в момента, в който храненето си оставя един много голямо предизвикателство на нашите общества, единствено Европейския съюз намалява своите земеделски помощи. Това е, може би, кризата, която преживява Европейския съюз. За това и дори и да се бори ефикасно срещу а, а, несигурността и като оптимизира равнището на земеделските цени. За, за нас е, считаме, че реформата в земеделската политика трябва да отговаря на економическите предизвикателства на Европа, като безсигурност на храните но също така да се стремим да осигурим и конкурентоспособността на европейското земеделие. Последния потребители в Европа трябва да ползва и количество, и качество. И мисля, че Европа трябва сама да се, да се, да се самозадоволява и не е необходимо да храним други страни, а всъщност ние трябва да преразгледаме нещата, да видим какво земеделско стопанство ние трябва да се ориентираме. Няма да говоря още много дълго. Сега ще оставя думата на движението. И мисля, че може да научи много неща от работите, които е, са извършени извън е, нашата организация. Ja, vielen Dank. Ähm, ich... Благодаря. Мога само да продължа да се извинявам на всички колеги, които поканихме Е, за съжаление, много от колегите не присъстват. Имаме седем депутата само, но в крайна сметка не става дума за количество, а за качество. Господин Кал, имате, Калс, имате думата. Госпожо председател, господин докладчик, дами и господа депутати, дами и господа, благодаря много, че организирахте това изслушване. И в един изключително чувствителен момент ние преценихме и оценихме колко е важно всичко това за парламента и за бъдещето на Европа. Следователно ще се опитаме с няколко думи да изложим работата, която извършихме и да докажем, че може да се върви към друга селско-стопанска политика. Ние си даваме сметка, че реформата на общата селско-стопанска политика в момента тече. По редица причини ще обясним че тази реформа е преходна и че истинската реформа, за да се постигнат стратегическите, така господин докладчика, т.е. хранителното самозадоволяване и отговора на нуждите на потребителите и необходимостта да имаме земеделие и преработвателна промишленост, които да са силни, изискват по-задълбочена реформа. И ще се опитаме да докажем, че подходът, нашия подход може да бъде а, в основата на бъдещата реформа. Ще започна с нашото експозе, всъщност ще бъде на три части. Първо един катънк анализ на контекста, който много бързо се проведе, било то демографския контекст, несигурността нали, на цените, финансираните пазари и втората част, което е сравнение с другите големи световни сили в областта на заведението, които имат различни стратегии от нашата. И тук Европа не може да си затвори очите и да се изолира от развитието на тези различни страни. И третата част ще бъде презентацията на нашата реформа на селско-османската политика. Започвам веднага, като давам думата на Бастиен Жибер, който ще говори пред вас за основното нещо, което е несигурността на цените. Промедливостта на цените. Тази първа графика ви показва от 300 години всъщност как се променят цените на житото от 1704 година. Това е променливостта на цените. Колкото са по-високи чертичките, толкова са по-сериозни промените. Това, което е много интересно с тази графика, че от нея могат да направят, бъдат направени две, два извода променливостта на цените. Първото е, че тази променливост на световните цени, които наблюдаваме от началото на 2000-та година, е горе-долу същата, като това, което установявахме в Европа през 18 век и че върхът през 2011 година е най-сериозният върх през последните две години. Същата графика, но за един по-кратък времеви период, не става дума за 300 години, а 40 години, това е ежедневно, ежедневната променливост на цените. Подходът е същия, когато правим проучването. И пак, колкото по-високи са цените, толкова по-голяма е и променливостта в цените. И от това две заключения. Най-напред изключителните случаи, т.е. резките промени в цените не касаят изолирани периоди а най-общо казано това са периоди на повтарящи се събития и другото, че общата тенденция за, за такива резки промени в цените се засилва от 2000-та година, най-вече от 2006-та. Въпросът, който може да си задам, какви са новите фактори, като обясняват това, този, това засилване на непостоянството в цените, разбира се, съществуват много такива и целта не е тук всичките да ги разгледаме, но две заслужават да бъдат подчертани. Това е финансиризирането, нерегулираното финансиране и спекулациите, които проистичат от политиките на ликвидити изинг от ня... които се практикуват от някои банки отвъд а, Атлантика, а също така и а, това, което може да забележим, че до 2000 година земеделските пазари, финансовите пазари бяха обратно свързани, сега вече не е такъв случай. И прекото, преки, преки, преки изход е, че а, няма действителна политика за регулиране на финансиризираните пазари и се появиха следователно много краткосрочни инвестиции, спекулации, които касаят 80 до 90% от транзакциите на прехит на пазарите и а, много сериозно променливост в цените на земеделските продукти. И в ляво тук виждате индекса на земеделските суровини, които изразяват финансиризирането на земеделско стопанство. Вдясно това е индекса Reuters, но тук е, това касае енергетиката. Това, което е много интересно, че развитието е горе-долу е, сходно на тези два индекса, независимо, че е, показатели за енергията като динамика на променливите цени е по-слаб, отколкото земеделието. А пък земеделието, масата е много по-малко от фондовете, които се инвестират в енергетиката. Но от това виждаме какви са, какво е значението, което играят инвестициите на пазара на земеделски продукти. Така, защо са нестабилни цените в земеделието? Нестабилността се обяснява, защото съществуват рискове, които участниците, е, било то производителите и инвеститорите, не, не успяват да предвидят. Много често се говори за климатични проблеми или епизодични проблеми. Това са чисто природни бедствия, да речем, които са извън системата. Единственото притеснение е, че с а, земеделския пазар и глобализацията а, с тези а, с природни бедствия, тяхното въздействие би трябвало да намалява, а напротив се оказва, че несигурността цените се увеличава. Съществуват и други фактори, които действат и които водят до по-голяма несигурност на цените. Три от тях. Първото е структурната характеристика на земеделските пазари, необратимостта на вземането на решение, другото, което е финансиризирането и то не е регулирано, което доведе до увеличаване на спекулациите от 2000-та година насам и либерализирането на земеделските пазари, поради техните характеристики, които са подчинени на външни рискове и два основни въпроса трябва да бъдат зададени в нашия контекст. Първо, как земеделските цени ще се променят, ще се развият. И второто, какъв ще бъде потенциалният ефект от това. И по този въпрос, по втория въпрос, съществува е, два подхода. Първо е класическия подход, е, латусианския подход, който цели да се извърши анализ на развитието на пазарите чрез е, подход към, към разглеждане на търсенето и предлагането. И така цените могат да останат по-стабилни. По-голямата част от големите институции правят подобни анализи и стигат до такива заключения. Увеличаването на търсенето е основният фактор, който обяснява задържането на високите цени и по-голяма сигурност на тези цени. Друг един подход се появи, който може да наречем адаптационен, което означава, че е, свободните земи могат да бъдат увеличени, че е, добивите могат да бъдат увеличени и техническия прогрес може да позволи на предлагането да се нараства в контекст на финансиризиране на е, земеделските пазари. И тук може и по хипотезата е нарастващо търсене, но търсенето може да отговаря на това, предлагането може да отговаря на това търсене, като се и запазят цените или много високи, или много ниски. Така че потенциала на световно производство и европейско производство може да бъде предмет на нарастваща спекулация в рамките на. А, този увод за несигурността на цените е, характеризира основно пазарите и когато трябва да се определят е, елементите на някакъв бюджет, т.е. начина на участие в страна на държавата, е абсолютно необходимо да се вземат внимание този вид е, проблеми, тъй, че, тъй като тази несигурност води до кризи и трябва държавите да могат да се справят с тези кризи. Когато погледнем сега един друг показател от бюджетния анализ. Това е потенциала за увеличаване на предлагането. Демографското нарастване е много високо от един век и до края на този век ще стигнем около 10 милиарда жители на Земята. И много хора считат, експерти считат, че това ще бъде един фактор, който ще повиши цените трайно поради недостиг на предлагането спрямо търсенето. И когато погледнем действителността, виждаме, че има висок потенциал за увеличаване на предлагането. И тук на тази схема отбелязахме култивираните земи, това е 1,4 милиарда е, хектара. Има всякакъв вид земи и все пак има един голям резервуар на земи, които могат да бъдат обработени, Тоест потенциално има 30% запаси от земи, преди всичко в Бразилия, Южна Америка и Африка, а демографското нарастване е основно в тези региони. Така че това имаме проблем с инвестиции, инфраструктури и добиви. Но ако се кумулира потенциалното увеличаване на добивите с увеличаването на площите, е, си даваме сметка, че може да има предлагане по-голямо от търсенето. Така че основният фактор, който създава несигурността в цените и който води до кризите, е засилен от тези е, възможни, възможно използваеми земи. За царевицата, на която се отглежда навсякъде, е нещо много характерно и типично. Примерно при е, добив от повече от 5 тона на хектар в световен мащаб, по-голяма част от държавите, развиващите държави са доста по-низко. Примерно Африка долу дясно, Бразилия по средата, малко по-малко от средното и разбира се Штатите, Китай и Европа, които са малко над. Потенциал за увеличаване, ако се увеличат площите, да удвоят площите, това са 80 милиона хектара, което е много по-малко от тези 500 милиона които са достъпни, които съществуват като земя, която може да се използва. Ако се увеличат добивите до 2030 година, 70% ще се увеличат. ФАО казва, че в 2050 година трябва да се увеличи земеделското производство с 70%. Виждаме, че за този пример царевица, този потенциал за увеличение, при условие, че има необходимите инвестиции, може да си представим, че в Африка и в Бразилия, може да бъде достигнат още 2300. Така че имаме пазари не само които се стабилизират, но те ще не, които се стабилизират, напротив ще стават по-хаотични поради спекулацията, която навлязва в тези пазари. Друг аспект, който е много важен, е, че по-настоящем различните модели, които се прилагат, било то Световната банка или е, Световната търговска организация или които и да е други, това са модели, които представят по неправилен начин бъдещето. Това са теоретични модели, които не отговарят на действителността. Тук има четири основни елемента. Най-напред счита, че а, е, търсенето е еластично спрямо цените, с други думи, ако произведем два пъти повече, едеме два пъти повече и обратно което е теоретично, но не е така. Разбира се, но не е реално. И второ, се говори за един среден потребител, т.е. за общите, общо за всички страни, един потребител. А, а знаем, че по света има големи разлики. Един милиард хора умират от глад и два милиарда хора, които са под а, прага на бедността, така че те не могат да бъдат взети за пример. Стрето е спекулациите, на вътрешните пазари. Няма модели за това. Това е един от факторите, които засилват именно спекулацията. И четвърто, тези модели считат, че предлагането автоматично се адаптира към търсенето, но се знае, че не е така. Достатъчно да има 1 до 2% разлика, за да има чувствителна разлика в цените. Така че тези модели, за цени, тези модели позволяват неправилно изкривена перспектива. Тук виждаме е, кривата за цената на пшеницата, виждате колко е хаотично, а малките други криви показват какви са предвижданията, които са направени от модела на Световната търговска организация от 90-та е, година и се вижда всяка година са линейни а, е, такива графики а, а, а цените всъщност по, се развиват по много хаотично, по хаотичен начин. Така че а, подхода към бъдещето изобщо не отговаря на, а, на действителността. Никой не знае да прави модели за цените в земеделието, така че не се знае как да се прилагат бюджетите, които са необходими за да се справим с кризите в земеделието. Това е доказателството за закъснението, което различните институции могат да имат спрямо една економическа действителност, която е абсолютно стратегическа, предвид именно демографския растеж. Ние изготвихме един модел, Момагри, който позволява да симулира трайността на цените, когато свалим модула, който определя несигурността на цените, получаваме същите, същите графики, каквито на, се получават от световните организации. Така че ние сме в една... Се доказва, че това са системи, които не отговарят наистина на, на действителността. Сега, симулацията с нашия модел – е, възможно е да се симулира несигурността на цените. Тук става дума за е, житните продукти. Виждате, че за бъдеще може се счита, че средната годишна цена на зърните продукти на световния пазар ще се променя от 1 до 2,5, т.е. много по-голяма несигурност на цените между различните години. Това не е система, където цените ще останат е, високи и основната хипотеза на е по принцип, че цените ще си останат трайно високи и за да приключа с първата част, тук става дума за стратегическо предизвикателство при високо демографски растеж, 70% увеличаване на производството в 2050 година казахме, че може да стане по-рано, по-специално за царевицата, например, което ще бъде елемент, който ще влияе върху несигурността на цените. Освен това, 1 милиард души живеят под голяма бедност. Освен това, освен за купуването на земи, има договори за аренда, които са дългосрочни, които много често заменят именно купуването на земи. Освен това, климатичните промени е също нещо много чувствително, въпреки че не го засегнахме. Може да има сериозни поражения върху различни държави по света. Но не се знае много добре как ще се развият нещата и до толкова доколкото има резервни земи, всичко зависи от инвестициите, които ще се извършват и международната координация и сътрудничество в областта на замеделието. Много вече говорих за несигурността на цените, що се отнася до хранителната сигурност, която е основният политически фактор Имаме всякакви заплахи, е, било то геополитически, земеделски, идеологически, економически, социални. Е, какъвто най-малкият конфликт може да наруши е, тази крехка система. И земеделските заплахи са, са известни какво са. Това е епидемии, суши, наводнения и така нататък. Идеологически също заплахи има, т.е. все по-често има дейност, действия от някои страна, някои държави, които вземат позиции, като ограничават или забраняват износа, което увеличава естествено спекулацията на световните пазари. Освен това известна позиция протекционистите и ултралибералите от друга страна, в земеделието не може да имаме една ясна позиция, трябва да имаме реалистична позиция, а както казах, трябва да сме запознати с действителността на тези пазари. Така че ще преминем към втората част, която е се състои да анализираме политиката на големите производителки и износителки страни и ще ви представя проекта за реформа на зведелската политика на Момагери. Давам думата пак на Бастя който ще ви запознае с тези големи е, земеделски стратегии. Подобно е, е, подобно на проучването, което правихме е, във връзка с международните преговори, за нас от най-важно значение е да проучим как е проучена сълскостопанската политика на парламента, особено подкрепа за сълското стопанство и най-вече продоволствието, за да има най-подходящи економически и бюджетни инструменти. Както каза Жак Карл, съвременният свят е корено различен от света след Втората световна война от годините 50-те, 60-те години, когато се появяват първите международни институции и е, настоящата сълскостопанска политика. С други думи, съвременният свят е много по-сложен, несигурен и изпълнен с е, рискове, но е, въпреки всичко съществуват възможности за държавите и нациите, е, които ще пожелаят и ще се умеят е, да си дадат необходимите средства. Особено е, страните от развиващия се свят свят в момента. И за да отговорим, за да е, предложим най-подходящите економически и финансови инструменти, трябва да знаем къде се разполагаме, както регионално, така и интернационално, т.е. да има показатели, възоснова на които можем обективно да съпоставим различната сълскостопанска стратегия, която се прилага и от тук да се прецени доколко е уместна е, обща сълскостопанска политика и настоящата и реформа. Въпросът е, че днес има много показатели, с които оценяваме помощта, обаче не можем обективно да съпоставим сълскостопанската стратегия и подкрепата, която се оказва по различни начини в е, големите производители на сълскостопанство стопанство в момента, както Съединените щати, Бразилия, Канада а, и Европейския съюз като цяло. В момента има е, национални показатели, показатели на ОИСР, е, но в момента ние вече не можем да отчитаме настоящи факти, като отражението на валутната политика, или политиката за въглеводородите. Е, това е известен факт днес в много страни по света. Е, сега, извинете les budgets agricoles des grands États dans le monde. Сега говорим за сълскостопанския бюджет на големите страни по света. Днес е много трудно. Мерките са различни, но всъщност естеството на мерките е едно и също. Е, тоест трябва да има единна бюджетна номенклатура. Това сме изработили ние за две години. Събрали сме всички налични данни в федералните държави, в националните държави, в регионите и можем да кажем, че днес разполагаме с, с съпоставими данни, за да съпоставим типологията на политиката в различните държави, защото стратегически избор на всяка държава е различен и това се отразява в бюджета. Всичко се отразява в бюджета, така че трябва всичко да бъде ясно и за нас е ясно и ви излагаме резултата. Тук виждаме различните класи, които включваме, т.е. имаме концентрични кръгове. Първо, е, подкрепата за производството е, до помощи за инвестиции или за финансиране е, или вътрешни помощи, помощи за отделните стопанства до стратегическа помощ и създадохме един десети клас, която е като свръхкласа за непреки, небюджетни помощи за сълскостопанската верига, т.е. как се отразява валутния курс, как се отразява валутната политика, които се отразяват върху е, задлъжнялостта на сълскостопанските производители, а те са особено задлъжняли в развитите страни. Сега кратко пътешествие в сърцевината на е, съскотопанската стратегия в четири страни. Съединените щати, Китай, Бразилия и Съединените щати. И извода е, че е, противно на официалното, което се твърди в медиите, Европейския съюз е, не е изолиран в масивната си подкрепа, която може да окаже на своите сускотопански производители. Проучването, което сме направили, тук виждате неговите първи резултати, че има увеличение е, на подкрепата, която държавите оказват на тяхното селско стопанство. Виждаме, че има чувствителна динамика в повечето държави по света, в Съединените щати общо между 2005 и 2010 година общата подкрепа се увеличила с 50%. 2011-2012 увеличи това растеж. В е, Бразилия 70%, в Китай 140%, в Съединените щати между 2005 и 2008 9%, а от 2008 насам имаме е, между 9 и 10% спад. Сега първо, политиката в САЩ. В ляво виждате увеличението на глобалните суми, които се отпускат в САЩ, като бюджет на извън бюджет на подкрепа на селското стопанство и продоволствието като цяло, увеличени с 46% на сумите между 2005 и 2010 и накрая виждате сумата повече от 140 милиарда 2010. А в дясно виждате същите суми на глава от населението, за да се има предвид размера на населението в, в направените от нас проучвания. И тук виждаме категоричен ръст. 40% увеличение на публичните помощи към селското стопанство. Тук е, виждаме е, таблица, която ни представя е, съскостопанската стратегия на американците чрез помощите, които отпускат през 2010 година. Имаме отделни пера, четири от тях заслужават специално внимание. Четвърто перо 70% вътрешна помощ за продоволствието, повече от 8 милиарда. Включваме тези вътрешни помощи, защото те дават възможност за повече от 80% за купуване на вътрешно американско производство. Виждаме програми, които се съчетават с производството. Това са безвъзмезни помощи, контрациклични програми, а също така и помощи за за страховките. Вижте, тук имаме е, така наречените разделни помощи. Това е много важно, защото европейския бюджет се основава основно на така наречените ЕДД купле, разделени помощи. И последна точка за американската стратегия, двойна стратегия за осигуряване на националното производство. От една страна, е, е, екс, от друга страна имаме е, е, помощи за производителите, а от друга страна стимулиране на потреблението чрез вътрешни продоволствени програми и стимулиране на е, непродоволственото потребление чрез е, биогорива. Сега Бразилия. Независимо от отрицателните ни представа за Бразилия, там има е, активна политика за подкрепа, интервенционистична политика в полза на нейните национални производители. Глобалните помощи са се е, увеличили с 57% между 2005 и 2010 и е, помощта се увеличава. 2010 стига е, е, 65 милиарда от националната валута имаме увеличение от 60% от проучвания период. Три основни мерки характеризират е, сълскостопанската стратегия в Бразилия. Както в Съединените щати има е, е, стремеж за гарантиране на националното производство, мерки е, за складови наличности, а освен това цял арсенал от мерки за двойни търгове, например, за да има по-ефективна резултат от помощите, както економически, така и бюджетно. Това е 18% от помощите, които се инвестират 2010 година. Много гъвкави, за да се е, пригаждат към пазарите и са много слаби, когато мазара се развива добре. Като цяло е, в Бразилия имаме стимулиране на търсенето на нехранителни продукти чрез биогарива, защото 31 милиарда от националната валута се отделят ежегодно за е, тези много важна верига. Китай. Е, това е економическа и демографска сила и се стреми да стане сълскостопанска велика сила – като целта е да даде гаранции за вътрешното си производство, да ограничи вноса и най-вече да може да помага на съскостопанските производители по селата спрямо градовете, които вече не могат да поемат тези маси от население. Между 2005 и 2010 година публичните помощи са се увеличили с 140%, 2,5 увеличение за 6 години и 130% увеличение на помощите за глава от населението. И така, Китай е една голяма мощ. Става дума за огромни суми, всъщност. Земеделската политика в Китай се ориентира от около две основни цели. Първо е развиването на китайските е, продукти като конкуренция, е, подкрепа на производството и е, всичко, което може да увеличи производителността, но също и мерки, които са предназначени да запазят, да задържат земеделските стопани в съответните области, да не емигрират. Това са повече от 1000 милиарда юани, които се харчат всяка година за развитието на земеделската и хранителната верига. Една 600 милиарда се от предвиждат за това да останат земеделците в съответните области. Европейския съюз, прямо тези три големи сили, световни сили, развитието е на две равнища. Първо, между 2005 и 2008 година, за да има растеж, след това спад около 10%, и когато оценяваме тези подкрепи за жителите, виждате, има голяма, голяма променливост в цените поради разширяването на Европейския съюз. Но ето и това е разбивката на публичните помощи, които се отпускат за земеделското производство и най-общо казано за хранителната верига в Европа. Повече от 60% за земеделските стопани, чрез разделни помощи. Въпросът, който всъщност възниква е развитието и интереса от тези различни мерки, за които Европейския съюз като че ли е една от големите сили, което разчита на разделните помощи, за да се справи с несигурните цени и бюджетните ограничения в държавите членки. Въпросът всъщност е, се свежда до тенденцията да се обезопаси земеделието чрез обезопасяване на производството, но също така и на търсенето, хранителното и нехранителното търсене. Логиката за разделните плащания е различна, която цени повече да се подкрепи земеделски стопани, производителя, не толкова производството. Така че от тук възниква въпроса за стратегическата насока, който въпрос трябва да бъде зададен и да се реши световен мащаб. Благодаря, Бастия. Няколкото заключения, които могат да се извлекат от е, този бърз аналик на земеделските политики. Първо, че има растеж и е, подкрепа навсякъде, освен в Европа. Има силна динамика на растеж. Е, ние вървим малко срещу течението. Трябва да си задаваме въпроса за, преди всичко за бюджетните избори и решения. Има две стратегии, наобщо казано. Стратегиите на другите страни. Това е общата подкрепа. Често за земеделското производство. В Европа имаме глобални помощи, разделни помощи, така че това са две различни политики. Трябва да се издаде въпроса да видим коя е добрата правилната политика предвид именно световния контекст, така както беше описано 9. Сега минаваме към третата част. Предложението което ние правим за бъдещето на общата селско-стопанска политика и реформата. Аз ще започна с това, което се нарича до да със степен изложение на мотивите, но това са почти теореми. Като анализираме световните пазари, установихме, че това, той не се саморегулира този пазар. Несигурността цените е структурен елемент от тези пазари Нерегулираното е либерализиране води до, до кризи по някой път и това може да се окаже фатално за производителите и опасно за потребителите, защото тук се нарушава хранителната сигурност. Едностранните взимане на решения да, за спиране на износи и така нататък. Това също Русия, например, го направила, Жертира го е направила, Индия го е направила, също и други страни могат да го направят утре. Това е един е, много силен инструмент износа и спекулациите в земеделието от 2000 година, увеличаване сигурността в цените, нестабилността на цените и е ясно, че земеделските продукти са просто обект на все повече спекулации. Втората част от изложението на мотивите, това е вътрешен анализ на общата селскостопанска политика. Видяхме, че тази политика се основава на логика на, раздел, на разделяне. Това пречи, според нас, въвеждането на една стратегия за развитие, защото ако разделим нещата, означава, че не може да имаме една стратегия, която касае развитието на сектора на дейност. Това разделяне означава, съвсем ясно, разпределението на бюджетни пакети, които не са реални, които не са действителни и които отговарят по-скоро на някаква оценка на допълнителните приходи, които е, ще, това, тази оценка се променя с е, времето а второто е, мисля, че се поддържа една скъпа система, и която се разграничава в различните страни. И една от точките на преговорите в момента, това е сближаването до политиките между различните а, е, държави членки. А, е, разликите са очевидни в районите, в страните, качество на производство и така нататък. Сега трябва да да се справим с тази ситуация, която е исторически наследена и знаем много добре, че вървим към известно сливане, обаче все още не решаваме проблема. Това е чисто теоретично сближаване, а не е свързано с а, действителността. Трето, селско политика, както се реформира, дава предимство на ренационализация чрез различните мерки в момента, които се предлагат, било то озеленяването, грининга, изклю... изключванията, гъвкавостта, която се остава на държавите членки, се счита, че близо 70% от бюджетния пакет е де-факто ренационализиран. Това е последствието от това, че са 27 държави членки, сложно е, но трябва все пак да помислим за една обща е, стратегия, за да може да управляваме заедно, съвместно пазарите, което е, по правили начин. И четвъртия аспект, който според мен е много така неприятен, това е смесването между е, е, екологичната и земеделската политика, което отслабва всъщност земеделската политика, без пък да развива екологичната. Така че то е избор на стратегия всъщност. Не е само да се отпускат пари за земеделието или пък за да се отделят пари от земеделската политика за екологичната, това няма да помогне. Трябва да имаме по-ефикасна политика. Това е един много основен дебат, всъщност, и по-късно ще говорим пак за това. Сега ще ви представя проекта за реформа и ще отидем директно към схемата. Проекта за реформа направихме една симулация за двата основни пазара. Това са зърните и млечните продукти, като знам, че това може да се прилага за, за е, маслени, маслодайните продукти и за месото. Горе-долу две трети от е, настоящия бюджет. Е, а, а когато се включат и маслодайните и месата, тогава вече ще стигне до 80% от бюджета. Как ще работи с нашата политика, ако се приложи това? Първо, считаме, че за всеки продукт, да кажем, е, пшеница, царевици и така нататък, може да има един, е, една цена, балансирана цена, това е приемлива цена за потребителя и която все пак да връща парите на производителя. Тази цена знае много добре, това се изчислява, това е указателната цена, която се изчислява в Европа. Около този, тази указателна цена трябва да има някакъв тунел, в който вече няма да може да има никакви субсидии. Това е тунел, където пазара трябва да бъде оставен съвсем свободен ще е, остане само това, което наричаме второто. Това е помощ за хранителната промишленост е, до 75% на хекта, което ще се е, предоставят на всички производители, няма значение в коя страна или вид производство, за да се отговори на напълно законните очаквания по отношение на екологията и човешкото отношение към живота и така нататък. Така че е съвсем нормално производителите да получат някакво обещетение в този смисъл когато пазарните цени спаднат под този, тази цена в тунела, тогава ще се въведе една нова система, то ще се преразпредели средствата всъщност към контрациклични плащания, когато пазарите са в криза и когато пазарите не са в криза, т.е. цените се вписват в тунела, не е необходимо европейския бюджет да отделя пари, за да стабилизира ня... една, един доход, който няма нужда да бъде стабилизира. Сега днес се вижда, че когато пазарите на, цените на пазара са високи, земеделските стопани получават не само цената, но и получават все пак някаква печалба. Но много хора се съмняват, но когато цените пък са много ниски, може да считаме, че това е на мерка, която е, се свежда до това да се остави а, стопанина да му се даде една глобална сума и той вече да се оправя сам като той трябва да се адаптира към развитието на пазара. Видяхме, че международните пазари са изключително нестабилни и не трябва Европа да оставя всъщност земеделците, които да се справят сами с тази, тези хубави цени. Това води до, до, до кризи. Имахме криза с млякото, може да избухне и друга криза, така че държавите трябва да разполагат с средства за интервенция, за, за реакция. Тази система излиза извън а, а, това, което се прави до сега. Вървим към една система антикриза. Ако цените продължават да падат, по това, което наречахме а, прак на публично регулиране, тогава може да има запаси, които е, да не превишават 4% годишния, годиш, годишното производство. 4% това проистича от различните симулации. Считаме, че това е достатъчно, за да може да се балансира пазара в случай на необходимост. И това е процент, който е достатъчно нисък, да не се струва много скъпо на европейски бюджет. И обратно, ако цените се покачат на този, тази цена таван, на тунела, тогава вече а, е, а, е, има ресурси за европейския бюджет и отвъд друга пък цена, това е, е цената на финансова солидарност, ще, има, ще се въведе една такса, която ще каза всичките а, с, с, операции с земеделски стоки. Тъй, че като се прилага този прак на финансова солидарност, това означава да задължим постепенно пазарите да се върнат към тунела, като създаваме допълнителни ресурси за европейски бюджет. Какво ще доведе до тази система? Правихме много симулации. Аз ще ви запозная с тях сега. Така, говорихме вече за меса, за масла, маслоден и така нататък. И проучихме 2006-2011 година и проучихме период 2012-2020. Сега да минем следващия слайд. Ето, например, за житните 215 евро на тон беше, е, избрахме като е, е, цена, балансирана цена другите са в табличката. Това отговаря до известна степен на цената в средната цена в държавите членки. Има около 13 до 15 евро разлики. В общи ли, тук са записани всичките вариации в Европа. 140 евро тон за публичните и финансовата солидарност 250 през предните години този е, прак на финансова солидарност беше променен многократно. Сега няма да влизам в подробности, но ще отговоря на въпроса. Ако има, трябва да се знае, че контрацикличните плащания според нас могат да бъдат е, е отпуснати за 80% за производителите Една малка част, ако остане, ще се продава на пазара, но е, горе-долу се вписахме в най-скъпата хипотеза. Може да се намали 80 е, или 70%. Какъв е резултата? Това е а, е, за периода 2006-2020 година. Това е промяната на средната цена на зърнените, черната линия. 2006-2012 е наблюдаваната и за след това е графиката, която излиза от нашия модел, който представих одеве. Виждате, че тунела, който е в сиво, между 200 и 230, цените се вписат в... по-настоящем се вписат в тунела. До 2009 са по-долу с малко и отново могат да слезат след 2013-2014 година малко по-низко, така че пазара е доста променлив. Мисля, че така, това са хипотезите за млякото. 350 евро на балансираната цена. Разликата от тунела е 330 до 370 и мисля, че сега трябва да отидем така на резултатите. Това са резултатите с 2006-2011 година. Ако бехме приложили тази система, щяхме да спестим около 10 милиарда годишно от върху един бюджет от 54 милиарда средно, което е много добре. Виждаме и добре, че е, годините, които сме пестили 2007 и 2008, когато цените после са били по-скоро високи. Така че, когато цените в нашата система са високи, да няма разпределение на е, субсидии, защото е, остава една, пом, един резерв, който е, е добре дошъл. През 2009 година когато цените са били ниски, тогава щехме да имаме бюджет, който е малко по-висок. Но общо за целия период, петте години, щеше да има економия общо от около 50 милиарда евро, което е <laughs> доста много. И така, като погледнем оборота за земеделски стопани, по-специално за зърнените, виждаме, че това е 211 евро средно за земеделски стопани на тон според нас с схема той е бил 224 евро по настоящата политика. Той щеше да има малко по-нисък доход, но по-стабилен. Тоест в нашата система погасяваме тези промени в а, а, приходите и правим известна економия. Сега, когато погледнем вече предвижданията за 2012-2020, това е проучването на въздействието, което направихме на основата на последното решение, известно решение на съвета, което все още не е окончателно в европейско равнище, щехме да имаме средно около 10 милиарда евро спестени пари, т.е. може да се стабилизира пазара, да се стабилизират приходите и когато погледнем на оборота на земеделските стопани за бъдещето, той практически не се променя, защото по настоящата с нашата система ще бъде много по-стабилно. Тоест, стабилизиран доход, бюджети, които са може би малко по-променливи, но сега мислим за многогодишната финансова рамка. Не трябва да изхождаме от идеята, че ще има обща економия 50 милиарда, а по-скоро трябва да си оставим свобода за действие, т.е. ако има две последователни години и криза, ще ще струва много скъпо, но ще имаме необходимия, необходимата свобода на действие да се справим и най-вече ще може да развием с тази нова политика стратегически структурни дейности, дългосрочни, които по-настоящем трудно се прилагат, но при всички положения ще има и по-голям резерв за екологичната политика. Това, което казах от не може да се бърка двете, тази за околната среда и земеделието, но може да се и да има по-голяма свобода на действие, а нашата система го позволява. Не зная, е, сега има доста много криви. Е, предлагам да приключим тази презентация с две основни послед... Е, заключения. Съвместимостта на нашия проект за реформа и какво означава това като резервни фондове, защото това е пряко касае вашата комисия. Дам думата на Басен Живер, който набързо ще говори за съвместимостта. Donc oui, nous avons étudié l'OMC. Да, да, ние поручвахме е, съвместимостта с СТО, въпреки че преговорите с СТО в момента не са в най-добрата нагласа, за да постигнат споразумение, но все пак е важно да се направи преценка на различните предложения на Европейския съюз възоснова на последователните реформи на е, обща сълскостопанска политика. Каква е нашата позиция? Спрямо трите основни механизма за регулиране и подкрепа, които ние създадохме и установихме, помощ за продоволствена сигурност, плащания, е, които са контрациклични и, и е, стокиране и дестокиране на регулиране на цените, ние ги приложихме в отделните кутийки в таблицата. Сега помощта за продоволствието, което е разделно е, и бихме го включили в зелената категория, т.е. безразборната подкрепа, контрацикличните плащания, тъй като са контрациклични по естество и тъй като не са изцяло свързани свързани с произведените обеми, могат да бъдат включени или в оранжевата, или в синята кутийка. Е, стига обаче да има ограничение от 85%. Сега подробностите са правни, а не економически, но ние предпочетохме да ги включим в оранжевата котия т.е. при най-песимистичния вариант. И накрая стокирането на регулирането на цените може да бъде класифицирано в оранжевата е, графа, така че спрямо различните ангажименти и уведомления, които ние сме направили, нашия проект е съвместим с Световната търговска организация. За целта ние сме използвали е, е, общата мярка за подкрепа, която е, раздал, която е различна различна от е, подкрепата за отделен продукт и за всяка обща мярка имаме две нива, като имаме клауза минимум, е, което е 5% и други, е, които са 5% от общото производство на въпросния регион. И втория показател за помощ, това е вътрешен показател, който изкривява търговията. Ние го наричаме СДО. Той отговаря на общата мярка за подкрепа на производството. Тоест, е, е, първия показател, към който е, включваме подкрепата за отделен продукт. Това е подкрепа, която изкривява пазара. Изобщо всички форми на подкрепа е, изкривяват пазара, но са очетоводени в синята котия. De manœuvre de, euh, le... Voilà, sur le graphique, vous avez... Сега тук е, на графиката в синьо виждате наблюдението, в ляво виждате е, всички данни от оранжевата котийка. Е, черната права горе е, за Европейския съюз имаме 70 и милиарда. А долу виждате помощите за производство като цяло, помощите за отделен продукт. Те са 39 милиарда. В, е, сега оранжевата права най-долу и бледата права имаме общите стойности 2006-2020, ако тези помощи продължат, които са 11,2 милиарда годишно, а дебелата е, оранжева крива имаме развитието на помощите за производството, ако се включат в тях и зелените помощи. Заключението е, че ако е, само една година помощта за е, производството е по-малка от настоящата, в е, най-честите случаи, в повече от 90% от случаите ще сме под разрешения таван, но средната стойност ще бъде над настоящата средна стойност. В дясно виждате как се променя помощта, която изкривява търговията. Оранжева и синя котия. Заключението е същото. Много рядко сме под настоящите е, нива. Оранжева плюс синя котия, но все пак мерките са допустими, защото са по-низки от е, обща първа помощ. Сега спрямо първия сценарий, който може да бъде е, проучен и си заслужава да бъде проучен, можем да е, усъвършенстваме нещата чрез промяна е, на е, политиката на Европейския съюз, чрез помощите, които са в оранжевата и синята котия. Ако имаме е, по-малки минимални помощи за зърните култури и за млякото, е, в първия случай имаме 120 милиарда, други 2, и нещо милиарда годишно годишно. Ако клоуза минимум се намали спрямо отделния продукт, те се използват много в Съединените щати, до 90%, но се използва много малко от Европейския съюз при преговорите в рамките на СТО. Сега, е, ако наситим тези клаузи, това може да се актува и е актуемо при настоящите преговори. Ние наблюдаваме развитие, което е много по-оптимистично е, по отношение на съвместимостта, защото, както виждате, и при двете криви сме на нива, които са изключително близки до таваните и до нотификациите, които в момента се констатират от Европейския съюз. Е, могат е, е, да се отбележат и увеличат значителни намаления чрез по-добро използване на синята котия. В нашия компютърен модел ние не сме направили това, но може да има едно насищане на 5%, което теоретично можем да използваме. Ще приключа това изложение е, с кратък размисъл, кратък и бърз размисъл е, върху многогодишността и функционирането на резервните фондове. Сега, за период от 7 години, многогодишен период от 7 години, бюджетния пакет за първия стълб може да е по-нисък от настоящия пакет, защото при 7 години е, преразхода ще бъде нищожно малък. Трябва да има 3-4 години последователни кризи. Е, т.е. летливостта на този пазар ни спасява, защото на съскостопанския пазар никога 3-4 години последователно не е имало много ниски цени. Така че, когато изграждаме нашата бюджетна система, вероятността е 6 е, дни, за да сме по-низко от бюджета, който имаме сега. Сега, е, сигурно ще няма да сме под настоящите многогодишни помощи. Сега, тъй като сме в контрациклична система, вместо да имаме бюджетни, е, стабилни бюджети, ние реагираме на пазара, т.е. има е, вид разделяне на помощите. И при съвместимостта спрямо СТО виждаме, че всичко това отговаря на ангажиментите на комисията и не сме под червената линия. Т.е. трябва да има резервен фонд против криза и е, трябва да се определи първоначалната вноска в този фонд и трябва да се види, че кредитите, които не са използвани е, дадена година, трябва да бъдат прехвърляни автоматично към следващата година, за да се справим с евентуална криза. Е, в момента, в който резервния фонд постигне определен прак за даден пазар, тогава бюджетните власти могат да пренасочат средствата, които са били спестени. Ще има пазар на пазар, но ще има и глобален прак на резервния фонд. Това е съвсем схематично как би могла да функционира системата. Ясно е, че трябва да има и адаптирана бюджетна процедура, тя да бъде различна от настоящата. Аз мисля, че е, ние сега ще ви кажем данна, защото е, тайна, защото ще има по-малко средства, е, така че ще има по-малка подкрепа от Европейския съюз, ще има дългосрочна стратегическа стратегия и ще има стабилизирани доходи на сълскостопанските производители, като се спазват нивата на цените, които да са възможно най-низки за потребителите. Е, Благодаря, само две искам да добавя, ако не възразяваш Юта. И така, е, това са много часове економически и бюджетни изследвания, е, които са доста логично извършени. И аз наистина смятам, че когато видим условията, при които Европа договаря своето, своя бюджет, и в момента за това се говори трябва да се притесняваме за бюджетното бъдеще на Европа и за начина по който политиките, на които ние държим, ще се развият. Това е нещо много важно, тъй като наша отговорност на нас, политиците, е да осигурим бъдещето на нашите граждани – в много економически сектори, както например земеделието и хранително-вкусовата промишленост, но най-вече да не забравяме, че хранителната верига е основно жизнена и за бъдещите години и десетилетия ние трябва да продължаваме да осигуряваме това, което беше един от стълбовете на европейската дейност преди 40-50 години, да осигуряваме хранителната безопасност, сигурност на нашите населения. И като виждаме колко малко време имаме, за да може да вземаме решение на бюджетно равнище и като знаем какви са последствията след това, в бюджетната комисия трябва да изслушаме заключението от такива проучвания. Това е нещо изключително важно – преди 3-4 години, когато бях с вас в Коби, е, аз е, се притеснявам за последствията от нашите решения и по начина, който видяхме с някои решения, които не бяха приложени, глобализацията как е, жестоко удря европейската промишленост с дезиндустриализация, която е повече, по-малко или по, по-силно развита в различни държави членки. Ние трябва да правим и бюджетни економии, а, и всякакви економии дори в научно-изследователската дейност ние ще доведем до опадък на земеделското стопанство. Като виждаме в големите световни сили как стоят нещата, европейските помощи са единствени, които намаляват в евро спрямо евро на човек не може да се каже, че Европа ще се справи, ако тя не вземе здраво в ръцете си този вид економическо развитие. Когато виждаме, че в последните дни Бразилия лобира пред европейските институции в полза на своето земеделие, трябва ли да бъдем толкова наивни да си затваряме очите? и ще трябва да, да бъдем отговорни. Работата, която беше извършена, е, разбира се, тя интересува политиците, които работят в областта на земеделието, но това е най-вече и преди всичко работа в полза на бюджета на Европейския съюз. Защото, скъпи колеги, вие всички знаете, че тук в комисията по бюджета, тук се вземат жизнените решения – за да се гарантират бъдещите политики на Европейския съюз. В началото на днесното заседание видях, че за съжаление нещата не върват добре, даже изглежда се задълбочават и става по-зле, но все пак виждам, че парламентът се съоръжава с повече мерки и Работата, която беше извършена, беше извършена с чувството за публична отговорност и дълг. Това проучване дава възможни решения за това, което беше нашия лайф мотив през последните 7-8 години и лайф мотива на една от групите, които ти ръководеше ута, това е добавена стойност за бюджета. Ние не сме е, наивници. Ние знаем много добре, че този вид реформа не може да стане от днес за утре. Знаем много добре, че комисия Агри работи по реформа на общата селско-стопанска политика, но ние тук в бюджетната е, група ние сме изправени пред тъжната действителност на парите. Знаем, че все повече намаляват тези пари, но знаем, че ако ние е, не запретнем ръкави да се справим с е, хранителната война в света, тогава бъдещите поколения ще пострадат. Ето защо ви благодаря всички, че изслушахте това, което ние сме извършили като равно изследователска работа, но, но, но е хубаво този вид е, предвиждани, този вид дейности да бъдат извършени във всички политици. Желателно е ние да може колкото му по-скоро да може да приложим всичко това, защото ако чакаме твърде много, ние ще загубим възможността да вземем правилното и навременното решение. Ако чакаме твърде много да се вземат решения, ние потъваме а, и като трябва да разглеждаме тези извършени а, проучвания, за да търсим начин да насочим нашата, нашите политически решения, не само в Европейския парламент, но е, и е, държавите членки. Чрез решенията, които се взимат тук, ние трябва да дадем нов стимул за Европейския съюз, за да има бъдеще за това. И ви припомням, че ако не ядем, няма бъдеще. Така че като човек, който обича добрата маса, аз ви казвам, бъдете внимателни по тези проблеми за земеделието. Е, простите рецепти вече няма да са достатъчни, защото в другите региони по света, тези, които вземат политически решения, са разбрали, че чрез тези именно решения се решават проблеми, свързани с суверенитета. Когато народът е гладен, няма никакви политически проекти. Това бяха просто няколкото думи, които исках да добавя. Э, Благодаря. И сега разбираме защо триото, което говори пред нас, дойде като трио. Е, чухме и политическия апел на Катрин. Е, това, което чухме, което ни казахте, беше съвсем логично. Но и ние знаем, че реформите не са нещо, което хората обичат, особено в селското стопанство. Аз имам впечатлението, че много от хората, които се занимават с темата, искат, не искат реформа. Защото нещо може да се загуби, но тези хора в същото време не виждат какви възможни печалби не се случват. Аз съм абсолютно убедена, че е, ако нещата за дълго време не се променят, то това означава регрес, тъй като света се развива и ние трябва да се развиваме. Но това, което ми прави много дълбоко впечатление. Ясно е, че сегашният подход за реформа, който обсъждаме, е нещо като ренационализация. Това е ясно. Няма две мнения по въпроса, но това, което направо ме шашна, беше отделянето, разделянето на производство и помощи и аз за това, което винаги съм се застъпвала, е, фермерите – да изпълняват определени изисквания. А, тези неща, които мерките, които те изпълняват за озеленяването, за екологизирането, тези мерки да бъдат стимулирани. Сега казват някои колеги, екологизация и селско стопанство не би трябвало да се смесват. Аз самата разбирам, че тук ми липсва знание, липсва ми опит, но може ли с лека ръка да кажем, добре, ще разделим двете неща и то да ги разделим без да реформираме селското стопанство? Защото в такъв случай, ако не реформираме селското стопанство, а, няма да имаме средствата а, на разположение, с които да опосредстваме сълскостопанската реформа. Добре, сега давам думата на Ян Милдър. И има ли други колеги, които да искат думата? Добре, и на Ивайло ще дам думата в последствие. Ян Милдър. Uh, Благодаря, госпожо председател. Аз искам да ви кажа, че аз е, слушах с интерес цялото из изказване. То беше много хубаво. Аз редовно получавам публикациите е, и ги чета с жив интерес. Е, но общото наблюдение е, че на настоящия етап от играта, може би е късно, е, може би е дори късмет, късмет, ако имаме късмет, ще се постигне е, споразумение другата седмица. Е, не знам какво ще стане. Всички се готвим за нещо като споразумение и е, поколкото аз знам, не знам дали действително ще постигнем нещо съществено, но все пак искам да се върна към нещо Същностно, говорим за е, възстановяване на цикличните плащания, защото вече, както казахте, и Бразил, и Китай е, правят това. Аз не знам много неща за Китай, но това беше политика, която ние изоставихме по принцип и е, ние имаме по-добър опит е, с подобни плащания. Ако цената не се регулира от пазара, а изкуствено, както стана в миналото, ние видяхме какво стана, нещата поскъпнаха и вие във вашите изчисления казахте, че могат да се спестят около 10 милиарда годишно. Това е много привлекателно, но Опитът ни посочва, е, че цикличните плащания е, не са подходящи, но вие и ясно казахте, че е, и това мисля и аз, че обществеността в Европейския съюз е против общата скостопанска политика и всяка сума, която отива за тази политика е почти загуба на пари. Така че вие, ако съпоставите цифрите, е, от е, водещите институции, които изчисляват подкрепата, е, винаги ни дават цифрите на ОИСР, дават различни еквиваленти, 10 години а през тези 10 години има значително намаление на помощта в Европейския съюз. Когато 1994 година аз станах европейски депутат, имаше 40% помощи, а сега спаднаха до 20%. Така че нещата не са управлявани по един и същи начин. Нека да не даваме повече, отколкото се иска от нас. Ние не сме получили за сега никакъв знак в отговор. Това искам да кажа. Сега, кои са реалните цифри? Аз не знам. Аз е, видях и вашите сметки, но за мен е, е, основната дискусия е, ако говорим за храната в Съединените щати и тяхната подкрепа за селско стопанство, това е подкрепа за социалната политика. Докато в Европейския съюз ние имаме отделни бюджети ако в повечето от държавите членки е, имаме суми, които трябва да се разходят, е, докато в Съединените щати е, има вид регулиране на пазара, поне според мен. В Съединените щати и в Ирландия. Това е вътрешна дискусия, но според мен единственото, което мога да ви кажа, да, да, е, вижте цифрите, цифрите на ОИСР и на СТО за единния пазар. Е, това е, всъщност ни ръководи при преговорите за ОСП. Трябва да има нещо, което да е общо прието. Според мен това е много интересно, но на настоящия етап закъсняваме. Закъсняваме с приложението на привлекателни принципи. Ние сме ги изготвили, е, те изглеждат привлекателни, е, обаче не знам как да ги прилагаме на настоящия етап. Благодаря. Ивайло, пите. Благодаря, Юта. Наистина, това беше интересна презентация. Цялата идея беше много интересна. Мисля, че Ян спомена, че Европейския съюз е имал лош опит с предишната система, но и тази система, която ни представиха, колегите, не е идеална. Начина по който селско-стопанския сектор е финансиран е, е не е перфектен. При последната фаза на преговорите за ОСП мога да кажа, че ставаше дума именно за това, което каза Катрин. Да се разбере реформата, да се променят нещата. Но аз имам е, въпрос за механизма на интервенции. Първият ми въпрос е. Говорите за пазарите, особено за стоковите пазари на зърнени храни. Не говорихте за интервенциите на финансовите институции, влиянието на финансовите спекулации и капитала върху запасите от зърнени храни. Мислите ли, че ако финансовите спекулации са част от е, променливостта на цената, мислите ли, че тогава е справедливо да се въвежда механизма на субсидии или използване на резервите? за коригиране на пазара, защото ако финансовия капитал се намеси, то нещата стават много сериозни. На второ място, как бихте дефинирали, определили нивата и различните прагови стойности за интервенциите на базата на... Как сте ги определили? На базата на предишни данни – Вие разбирате. Аз не се интересувам от бюрократичния процес, който е далеч от е, сълскостопанската реалност. Други колеги, които да искат думата? Няма. Добре, тогава моля е, експертите да отговорят. Много въпроси, много интереси. Ще се опитам да отговоря колкото може по-пълно. Най-напред, госпожо председател, аз Искам да подчертая, че предложих да има екологична политика, която да бъде по-силна, до толкова доколкото да не, тя няма да зависи от е, мерки, които са специфични за земеделието. Това съвсем не означава. Разбира се, че в земеделската област всичко, което е екокондиционалност и спазване на правилата за опазване на околната среда трябва да бъде забравено. Но не е така. Ние ще запазим същите цели. Нашето земеделие трябва да става все по-зелено. Това, което искам за сметка на той, е, че нищо не може да, не може всичко да се направи, ако се, се намаляват средствата за не трябва да се подхожда бюрократично и освен а, тези екологични правила, трябва да имаме и засилена екологична политика. Тоест, това, идеята е засилване на тази политика. Не може само да се вземат решения, да се налагат задължения за земеделието. Много други фактори има. Всичко, което е териториалното устройство и така нататък. И помощите за хранително вкусната промишленост е, тези помощи най-вече са свързани с екологията. Те, те няма да бъдат отпускани, ако целите не са постигнати. По въпросите на господин Милдер, аз имам няколко отговора. Най-напред предишната система не беше контрациклична. Аз изпълням много добре. На времето бях в комисията и отговарях за земеделския бюджет. Това беше система гише ОВ. Отворено гише, е, земеделските производители произвеждаха колкото искаха, това предводеше до големи запаси и така нататък. И като бях в комисията, мисля, че бюджета една година беше около 70% от общия бюджет. Това е 80-82 година. Участвах в първата реформа с квотите, за да се измъкнем от тази, този капан. Системата, която предлагаме, няма нищо общо с това. Тази новата система е да се използват европейските фондове само в случай на криза, но то няма да е автоматично. Това ще бъдат решения на комисията или на съвета, след като се прехвърли някакъв прак. Тоест, примерно, само съвета ще взема, ако всички други, систем... ако всички други мерки се пропаднат, няма да може да отидем над един таван на разходи. При всички положения ще бъдем под настоящото равнище на финансиране. И тук господин Калфин, каква може да бъде ефикасността на такава система? Дали ще бъде достатъчно? Дали публичното участие ще бъде достатъчно. Според симулациите, които ние направихме, дейността като контрациклични плащани и след това а, други мерки, това трябва да е достатъчно да може да върне цените до към този тунел, както го нарекохме, защото цената всъщност да, да бъдат запазени по-стабилни цени в един свят, който е доста нестабилен и бюджетните разходи да бъдат ограничени е, само до периодите на криза, помощите. Е, така че това е система, която няма нищо общо с другата, която беше преди 1992 година. Тя ще може да бъде по-настоящата система. Е много бюрократична и е по-скъпа в действителност, защото говорим за историческите събития, след това правим оценка, че трябва да преценяваме, че трябва да се дадат е, някакви пари на, на земеделци. Но не е така. Действителността на пазара е, е, е различна. Е, Европейския съюз не може да каже, даваме ви това и се справите както можете, бъдете колкото може по-ефикасни на пазара. За големите земеделски стопанства е възможно, но в Европа има и много дребни и малки земеделци, които участват в хранителната безопасност в Европа и това не трябва да се забравя. Системата, която предлагаме, пак казвам, дава възможност да се стабилизират пазарите и приходите при спазването на бюджетен пакет, който да е по-малък от настоящия. Начинът за определение на цените ще е по-малко базиран на историята, защото в реално време ще може да се преценяват средните цени. Има статистически органи в комисията, които работят много добре. А преценява всичките характеристики в цени и производство, равнище на приходи. Това се следи непрекъснато. Когато има развитие на производствените цени, примерно чувствителни, примерно резка промена в различни елементи, съветът ще бъде сезиран. Когато, да речем, се прехвърли някакъв процент вече това ще се определи от съвета и парламента да определят тези балансови цени. Това ще бъде необходимо. И дейността върху големината на тунела, върху цените, показателните, указателните цени, всичко това ще бъдат инструменти. Сега сме стигнали до там, че не знаем точно това, което отпускаме като пари, какво да го сравняваме с спомените от миналото или както и да е. В момента работим извън пазара. Що се отнася до помощите, направихме проучване на хранителните помощи в Штатите. Те са в Штатите, например, видяхме много повече помощи за доходите за по-необлагодетелственото население, отколкото в Европа. Така че хранителната помощ, всъщност, ако ние премахнем утре, мисля, че по-голямата част от е, настоящите бенефициенти няма да станат по-бедни. Така че помощта е най-вече за а, реализирането на продукцията. Благодаря. Благодаря особено на колегите. Ясно е, че колегите, които бяха тук, научиха много. Аз имах разговори преди изслушването с Катрин. Знаех какво ще ни бъде представено. Знаех, че ще е ценно. Хубаво е, че получихме и вашите презентации. Ще може да е, ги използваме в по-широк контекст в бъдеще. Благодаря за вашето присъствие, благодаря ви за разбирането, за факта, че много от нашите колеги не присъстват в тази зала. Много сме се в момента посветили на въпроса за МФР, но трябва естествено но въпросите за, за селското стопанство са свързани с МФР, с въпросите за МФР. А колегите от Комисията по селско стопанство ме помолиха да ви кажа, че вероятно още в понеделник след обед ще има заседание на комисията. Благодаря, благодаря ви, приятен ден. Председателката благодари на преводачите, а ние благодарим за вашето внимание.